Okay, dear colleagues, please do sit down. With... И така, колеги, моля займете местата си. Нека да започнем с днешното заседание. Тъй като нашият председател, господин Лавия, в момента е заед, има важни ангажименти, аз е, ще се опитам да го заместя, не да ми е, стигнат силите да ръководя добре съседанието. Имате ли е, някакви е, възражения по е, дневния ред? Е, има едно е, внесено е, искане от е, зелените за е, делегираните актове е, на комисията във връзка с изключването на кадмия инкватвум е, ДОЦ. Ако о, няма възражение, ще разгледаме тази точка днес е, преди край на преди обедното заседание. И така, приемаме, че сте съгласни с това предложение. Преминавам към следващите е, точка съобщения ще е, трябва да ви информирам за едно изслушване е, по вивисекцията и е, спирането на вивисекцията. Това ще бъде на 11 май в 3 часа в е, Ян в 4Q2, т.е. в тази зала всички членове на е, Комисията по околна среда са поканени да участват. Е, аз мятам, че е, е изключително важно е, да е, имаме предвид гражданската инициатива в това отношение и ние трябва да сме едни от първите, които ще участват естествено и в заседанието. То се организира от Агри. Освен това, на 18 май в Страсбург в 19 часа ще има извънредно заседание на ЕНВИ това е понеделник. Ще проведем обмен на мнения с вице-президента на комисията Шепчович в контекста на структурирания диалог. Надявам се, че всички членове ще участват в този разговор. Освен това има промени в секретарията на ЕНВИ. Трябва да ви информирам, че Ема Сото Рену, която беше администратор в е, комисията Агри сега ще премине на работа в нашия секретариат от 1 май. Всъщност това вече е факт. Така че мога да кажа само добре дошла на Ема Сато Ренови. По отношение на превода и езиковия режим имаме превод на 21 езика, както обикновено, с изключение на естонски, малтийски и галски. И накрая електронното заседание е и файловете за електронно заседание. Вие знаете, че нашето заседание е, се излъчва на живо е, по вебстрим. И сега да преминем към първа точка от дневния ред. Трябва да приемем е, протокола от 23-24 феврари 2015 година. Много ви моля до края на заседанието, ако имате някакви възражения или предложения по протокола, да уведомите секретарията. Ако това не се случи до края на заседанието и не постъпят някакви искания за промени, ще смятаме, че протоколът е прият. И така, Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Е, ще говорим за е, ветеринарно-медицинските е, продукти. Една много важна тема, много важно досие. Ще дам думата на докладчика госпожа Гростет. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател неща. Действително тази сутрин следва да обсъдим преразглеждането на регламента за ветеринарните медицински продукти. Доста а, обширна е темата. Нека да се спра на няколко от, на няколко от най-важните елементи. Три а, основни приоритета. Първо, борбата срещу резистентността срещу, към антибиотици. Това е сериозен въпрос за общественото здраве. За мен настоящият акт не е достатъчно подробен. Предлагам да се забрани профилактичната употреба на антибиотици, освен в изключителни случаи, например по време на хирургична операция. И в член 107 за предписването и продажбите, те предлагам да се въведат мерки за стимулиране на научните изследвания в областта на антибиотиците и а, мерките, които се прилагат в Европа в човешката медицина да се отразят и на е, животните, които се използват за консумация. Да се забрани също така продажбата по интернет на антибиотици и като цяло на медикаменти по рецепта. Продажбата по интернет е, улеснява измамите, е, злоупотребите и фалшификацията и създава сериозни затруднения при проследяването на проследяемостта на лекарствата. На този етап няма как да се гарантира ефикасен контрол, затова предлагам пълна забрана. По-голямата част от вас бяха съгласни с този принцип, въпреки че има е, държави членки, в които се прилагат практики за улесняване на този тип продажба. Но за мен решението тук е пълна забрана. На второ място, трябва да се насърчи нощно развойната дейност. Отрасла на ветеринарните медицински продукти се сблъсква с много сериозни проблеми на дефицит на медикаменти на някои от пазарите и на липса на медикаменти за някои биологични видове. Разследва, е, научните изследвания е, се движат бавно, е, тъй като тази област не е една от най- е, от областите, в които най-много се инвестира за това. да се увеличи от 14 на 18 години защитата на новите антибиотици в областта и да има специална защита там, където се добавят медикаменти за важен нов биологичен вид. Тоест там, където действително се постигне нещо, да дадем насърчителни мерки, иначе ще продължим да се спускаме със същите трудности, с които се сблъскваме сега. Също така предлагам е, периода защита от е, 5 години без право на натрупване за научни изследвания, които водят до развитие или подобряване на, на съществуващи продукти, независимо от това дали е, те са генерични или не. Въпросът за общественото здраве и наличността на продуктите, това са две неща, които са тясно свързани. Така че е важен и въпросът за цената на продуктите. Ветеринарните медицински продукти все пак не са продукти за хуманната медицина. Профилът е различен и трябва да го имаме предвид. Трябва да насърчим иновациите, защото колкото повече иновации има, толкова повече генерични продукти ще има. Необходима и предвидимост, за това правя тези предложения. На трето място, третия приоритет. Подобряването на системите за надзор на медицинските продукти. По-настоящем системата е свързана с детекция на риска и с подаване на сигнали. Нейният плюс е, че така се намалява бюрократичната тежест. Аз обаче смятам, че е необходимо да има и редовни проверки, особено през първите години на използване на даден продукт, там където неговите последици все още не са напълно известни. Оценява се ефикасността и евентуалният риск и във връзка с тези два аспекта може да се направи план за проверките през първата година. През първите години, които да са особено бнители, бдителни и след това – да намаляват. Друг важен въпрос е изтичането на разрешителните. За да се избегне прекалено а, дългото, дълги период преди даден продукт да се комерциализира. Ако продуктът не е бил комерциализиран, ако не се предлага в търговската мрежа, това означава, че неговата защита не е необходима и тя следва да отпадне. Има и други важни елементи тук в този проект доклад, елементи, които за мен са важни – първо, защитата на околната среда. Темата вече бе повдигната миналия път. Важен е въпроса за оценките на опасността на веществата. И настоявам Европейската комисия през следващите две години да изготви конкретни предположения за възможностите, свързани с оценката вещество по вещество на съставките, а не на всеки отделен продукт. Като цяло има подкрепа за това предложение. Друг важен въпрос. Хармонизацията на резюметата, описващи продуктите по клас продукти. Но за мен това би създало проблем с конкуренцията. Конкуренцията би била свързана само с цената, нещо, което ще застраши малките и средни предприятия, които по-трудно се конкурират ценово. За това предлагам по-скоро хармонизация при инструкциите за употреба на продуктите. Трета важна е, точка тук е използването на продуктите извън защитата там, където се използват такива продукти, има опасност за създаване на заплахи за общественото здраве. Не се прилага, не е допустимо да се използват медикаменти от хуманната медицина при животните – защото това означава да обесърчим научните изследвания в тази област. И медикаментите от хуманната медицина трябва да е допустимо да се използват само в крайен случай, където наистина няма никакво друго решение. И последната точка, на която ще се спра, са продажбите на едро. Комисията предвижда да се либерализират разрешителните за продажби на едро, да се хармонизират санкциите там, където има нарушение на разпоредбите. Всичко това е с цел да се избегнат и да се избегне нелоялната конкуренция. Представете си иначе продаващите на едро какво влияние могат да имат. Влияние, с което могат да злоупотребяват. И още нещо там, където има изключителни обстоятелства. Там се предлага простена процедура – а, какви са изключителните обстоятелства ми, да кажем, пандемия? Тогава има основание да се допусне много бързо пускане на пазара на определени продукти. И във връзка с изключителните обстоятелства, данните, които са събрали, са събрани по време на използването на продукта на терена, а, в тези изключителни обстоятелства могат да се използват а, е, като фактология при обосновките при искането за а, постоянно разрешително за съответния продукт, който получил разрешение за временна потреба в ситуацията на изключителните обстоятелства. 105 са измененията, които съм изготвила. Трудно е да се синтезират в няколко минути, но все пак искам да ви обърна внимание на най-важното. Това направих и очаквам вашите коментари. Благодаря. Merci, madame. Uh, and now, uh, благодаря, госпожо Гростет. А сега ще чуем мнението на докладчиците в Сянка. Да започнем с докладчика в Сянка на ЕНП Трясеско. Благодаря, господин председател. Първо ще поздравя нашия докладчик с работата по текста, както и доброто сътрудничество Благодаря много а, за а, конструктивния дух. Има все пак известни а, а, теми, а, които бих искал да засегна. Струва ми се, че е изключително важно да гарантираме доброто функциониране на единния пазар и да дадем възможност на а, компаниите, на предприятията да се възползват от една добра централизирана система. А, по отношение на разпространението на пускането на пазара на ветеринарно-медицинските продукти. Естествено, всичко трябва да бъде много добре оточнено във връзка с състава на продукта, на именованието и така нататък. И антимикробната резистентност е, е изключително на важен момент, включително и, и е, е, информацията в интернет. Така че е, е, информация трябва да се разпространява и за развитието на е, антимикробната резистентност е, като ежедневна практика би трябвало да се превърне е, тази проверка в фермите, за да можем действително да се преборим с успешно с заболяванията. Много важно в това отношение са и взаимоотношенията с третите страни. Е, само когато регламентираме добре тези отношения, ще постигнем по-добър резултат. Нека да изясня, че е, е, е фуражите, както и храните, хранителните продукти от с животински происход, които влизат в веригата, биха могли да предизвикат немалко вреди. Затова е много важно, естествено, да се подсигурим, като аз призовавам комисията да помисли за различните схеми, е, по които се предвиждат мерки, за използването и срока на годност на ветеринарно-медицинските продукти. Много важно е, естествено, да е, открием е, пътя за иновации. Е, докладчикът е, предлага е, да е, предвидим един срок от 5 години, т.е. да го удължим от 3 на 5. Аз бих искал обаче да подкрепя предложението на комисията, което е за 3 години. 42 изменение се отнася до периода на защита на съществуващите продукти. Не не бих могъл да предложа подкрепа за виждането на комисията. Хубаво би било да помислим още веднъж по отношение на продуктите, които са разрешени за консумация от човека. Така че в това отношение би трябвало да помислим за ветеринарно-медицинските продукти. Има и някои последни изследвания, които са съвсем актуални за ветеринарно-медицинските продукти. И много важно е, естествено, и да хармонизираме схемите и системата. За това е изключително важно да помислим именно за формирането на тези групи по отношение на ветеринарно-медицинските продукти. Благодаря ви. Следващият оратор, докладчик Сянка Пиха. Искам да благодаря много на госпожа Груздет. Нещата бяха наистина сложни. Sprawozdania przedmiotu łatwego do regulacji. Lektura sprawozdania. Тази тема не е много лесна за регламентиране. Когато се прочете доклада, се виждат няколко наброй въпроса, по които трябва да се работи, особено, що се отнася до имената. Не говорим само за ветеринарно-медицинските продукти, както може да видите в изменение 7, но има и някои е, други аспекти по отношение на логиката, предписването или отпускането на рецепти и така нататък. Става въпрос за предписанията или рецептите, които се издават от който е да било ветеринарен лекар. Някои от ключовите идеи не са достатъчно определени от комисията и поради тази причина трябва да ги разясним, за да може по-късно да се избегне объркване. Трябва да се подходи разумно, когато се прилагат тези продукти. Всичко това е регламентирано в пазара. Ключовите продукти, които са антибиотиците, също са регламентирани. Ще се изискват разяснения по отношение на противомикробните продукти или антимикробните продукти. Аз лично приветствам всички мерки, които ще насърчат централизирана процедура, която пък от своя страна ще улесни обща система за контрол до достъпа. Има някои нови елементи, например активните вещества и тяхната роля в ветеринарно-медицинските продукти, особено когато става въпрос за така наречената монографна система. Вярвам, че това е една интересна идея. Друга идея, за която също ще е трудно да създаде регулаторна рамка, но пък която често се използва са онлайн продажбите. Този вид продажби особено на продукти, които се отпускат с рецепта, е голям проблем, особено по отношение на фармакобдителността. Поради тази причина може да се стигне до рискове за по принцип това може да доведе до сериозни рискове. То е питание, певне ако се въведе забрана, дали тя ще бъде ефективна и това е един въпрос, който струва ми се трябва да зададем на IT специалистите. Струва ми се, че надзора може да е труден, както и прилагането на санкции. Що се отнася до една централизирана база данни, то аз съм съгласен като принцип, че трябва да има такава, но ми се струва, че по-реалистичният подход би бил евентуално да структурираме функционирането по-добре. Става въпрос за доклада Тенеско. Струва ми се, че има възможност да имаме един общ законодателен акт, а не много, много наброй препратки в различни нормативни документи. Трябва да се разбират нещата свързани с вноса, износа и паралелната дистрибуция. Има много наброй практики за злоупотреба и също така сериозни противоречия, когато говорим за различните системи, ние трябва да свършим много работа, но и комисията също трябва да проработи. Сега нека поговорим за безопасността. Тя е особено важен аспект, който трябва да обсъдим тук определено е я, ясен приоритет. Също така, трябва да вземем и предпазни мерки. Никога не се взимат достатъчно предпазни мерки. Обикновено говорим за други неща, едно от които е изхвърлянето или обезвреждането на тези продукти. Това е един от големите проблеми за ветеринарно-медицинските продукти. Много е трудно да се намери подходящ начин тези продукти да се изхвърлят или обезвредят и струва ми се трябва да направим максималното, за да можем да разясним как това трябва да става. Струва ми се, че те трябва да се приравнят към използваните в хуманитарната медицина и това трябва да бъде много ясно оказано. Трябва да разгледаме и случаите, в които се отказва разрешение, особено по отношение на антибиотици. Процедурата трябва да е много ясно определена и всички ние разбираме, че антибиотиците, които се използват за животни, имат сериозно отражение върху човешкото здраве. Можем да видим ясна връзка между използването при хора и използването при животни. Струва ми се, че тази процедура трябва да бъде добре регулирана много добре определена, така че да можем да се справим с всякакви рискове, които водят до, до които водят, извинявайте, отказите. Контрола и проверките са нещо изключително важно при продажбите на едро, както и при продажбите на дребно. Много мислих по този въпрос, особено по проблемите свързани с продажбата на дребно. Струва ми се, че трябва да имаме някакъв максимален брой за единични разрешения. Може би е необходимо да има някакви прагове, над които в определено 3 месече не бихме могли да издадем повече разрешения. Не съм много сигурна как точно да решим този проблем, но ми се струва, че определено трябва да помислим по него. Отново бих искал да благодаря на докладчика. Наистина сърдечно ви благодаря. Next. Uh... Благодаря много. Сега ще чуем Алде, госпожа Пилзен. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам също да благодаря на госпожа Гроздет за чудесния документ. Благодаря много и за направените изменения, защото в този случай разясняваме съдържанието на регламент, който е изключително значение. Говорим за разясняване и упростяване на европейското законодателство и струва ми се, от изключително значение е да отчетем това, когато се занимаваме с ежедневната си законодателна дейност. Трябва да се съгласим, че е необходимо да имаме ясни и изчерпателни документи, и а, това не трябва да се отнася само за този законодателен документ, а за всички законодателни документи. Когато говорим за онлайн продажбите, продажбите по интернет на тези медицински продукти, аз имам подобно изменение внесено към едно становище в Комисията по съскостопански въпроси. Имам въпрос за профилактичното лечение. За това то да бъде забранено. Когато си говорим за антибиотична резистентност, това е нещо, което съществува. Ако вземем предвид да речем домашните любимци, те са много важен фактор по отношение на заразяването, защото те живеят в непосредствена близост до нас. Аз бих искала всички животни да бъдат включени в тази забрана и ако си говорим за въздействието върху околната среда, то струва ми се, трябва да говорим за резистентните бактерии в водите и тези, които се намират в почвите, по полетата. И това става все по- и по-голям проблем. Тук науката едва сега започва да разбира за какво става въпрос, защото ние не сме наясно какво се случва в момента. Поради тази причина трябва да бъдем изключително бдителни, много внимателно да следим нещата, въпреки че не знаем как точно да го направим. При всички положения на това трябва да се обърне внимание. Имам предложение да се доразработи изменение 65. Тук да не се говори само за здравните органи, но и за органите, които отговарят за околната среда. И това да бъде на ниво държава членка, на ниво Европейски съюз. Когато говорим за достъп до продукти, те трябва да имат една и съща информация. И за това казвам, аз смятам, че трябва да се включат и органите, които отговарят за околната среда. Много е важно да подходим по-строго, отколкото е разписано в регламента по някои неща. Например, ветеринарните лекари не трябва да имат възможност да печелят пари от продажбата на продукти, които предписват. Това трябва да продължи да бъде обект на разрешение за в бъдеще. И накрая, като едно заключение, ще кажа, че нещо липсваше в предложението на комисията правилата за отговорно използване на ветеринарно-медицински продукти. Фокусирахме се през цялото време върху продуктите, а не върху хората и животните. Струва ми се, че тази позиция е абсолютно абсурдна. Няма нито един продукт, който да няма въздействие върху хората, животните и околната среда. Поради тази причина тук се казва, следното. В крайна сметка лекарствата се създават и се използват, за да окажат някакво въздействие. А ние тук говорим за тях, все едно те са някакви технологични достижения, а не нещо, което е част от нашия живот. Има и няколко други дребни неща, но мисля, че начина по който си сътрудничим е чудесен. Аз и госпожа Грузет сме членове на парламента от доста време и струва ми се, успяхме да постигнем сериозен напредък, за това да можем да си сътрудничим по практични въпроси. Аз наистина искрено се радвам на това, че успяхме да стигнем толкова далеч и а, че разбрахме, че решенията трябва да представляват компромиси, трябва да можем да постигнем съгласие. Искам да благодаря, защото вие наистина се справихте отлично. Благодаря, казва председателя. Следващия говорител от Зелените. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря много на госпожа Грузет. Чудесно се справихте, много конструктивно подходихте и взехте предвид всичките желания освен това, търсихте и компромиси. Много ми харесва начина по който докладчицата успя да гарантира, че се поставя приоритет върху борбата с антибиотичната резистентност. Също така се фокусирахме и върху профилактичното ползване. Това е от изключително значение. Друго нещо, което струва ми се можете да подчертаете, а е забравено в държавите членки, е всъщност разпространението на информацията. Предоставянето на информацията е изключително значение в наши дни и понякога, като че ли забравяме, че трябва да запознаем хората с това колко са опасни антибиотиците и че лекарства трябва да се използват само тогава, когато има истинска необходимост. По отношение на изменение 1, että jäsenmaissa on erilaisia tarpeita jäsenmaissa. Беше отбелязано, че държавите членки имат е, различни нужди и също така достатъчно достъпа до ветеринарно-медицински услуги и продукти е различен в различните страни. Да речем, в някои случаи, ако има заболяване сред животните, се оказва, че фермата е много далече от хирургическата ветеринарна клиника или от ветеринарно-медицинската аптека. И в изключителни случаи може да се стигне до диагностициране по телефона тогава, когато ветеринара познава животните. Възможно е също така да се предписват и продават е, лекарства на фермери, които имат много животни. В Финландия, например, има ситуации, при които раз, е, разстоянието между фермата и аптеката може да е над 200 км. Тоест, идеята, че всеки път един ветеринар трябва да отиде до фермата, за да предпише лекарствата и след това фермера да отиде да си ги купи за, на разстояние 200 км, изглежда до известна степен нереалистична. Що се отнася до хуманната медицина и ветеринарната медицина, аз бих казала, че пазара на ветеринарно-медицински продукти е голямо предизвикателство. Иновациите при продуктите се случват доста бавно. Всичко това представлява едно предизвикателство и трябва да помним, че особено в случаите, в които говорим за животни отглеждани във ферма, или домашни любимци, или пък а, животни развъждани с цел спорт, хората имат различни нужди и начин по който се грижат за тези животни. Надявам се, че ветеринарите няма да бъдат обвинявани за това, че искат да дадат на своите клиенти възможността да получат добра и ефективна услуга. и да имат възможността да търсят сред хуманните лекарства, тогава, когато ветеринарно-медицинско медицински продукт не е на, наличен. Беше подчертано особено много какво трябва да се направи по отношение на защита на околната среда. От тук нататък, за в бъдеще, можем да избегнем оценки и действия, които биха могли да застрашат околната среда, особено по отношение на замърсяване на водните пътища. Струва ми се, че сътрудничеството ще доведе до най-добрия възможен крайен резултат, но също времено трябва да кажа, това е доста труден законодателен пакет и госпожа Кростет се справи чудесно и подходи много професионално. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще се изкаже представителя на зелените, господин Хойслинг. Заповядайте. Да, благодаря ви, господин председател. Благодаря на госпожа Гростет за добрата работа. По съществените моменти вече сме се споразумяли. Нека да кажа няколко думи по темата и по проблемите. Предложението на комисията всъщност не съответства, така да се каже, изцяло на ситуацията в момента. При е, животните е, се използват много повече антибиотици, отколкото при е, хората. Два пъти повече. Така че трябва да имаме предвид това, особено по отношение на огояването на животни. И вече сме говорили с госпожа Гростет по темата профилактика. Е, това естествено е, е нещо изключително важно, но как точно ще дефинираме е, тук мета, как точно ще е, се реализират принципите, е, как ще се е, изолират болните животни от здравните, да кажем. Всички тези практически аспекти са изключително много важни. Да забраним продажбата по интернет, онлайн, това е много важно, тъй като не можем да контролираме очевидно продажбите по интернет и там се създава един пазар, който остава без контрол. Е, по това сме съгласни. Е, новите е, ветеринарно-медицински средства, иновациите, да, проблема е в се опира до това, че промишлеността, всъщност фармацевтичните предприятия произвеждат такива е, продукти, само когато има достатъчно пазар, когато има е, добри шансове за е, по-масова е, прилагане. И дали е, действително бихме могли с някакви механизми е, е, по линия на държавата или по линия на европейското законодателство да направляваме някакси процесите в промишлеността, това е, е друг въпрос. Е, имам известни съмнения. Е, в момента с това предложение ние всъщност предоставяме, така да се каже, един определен период, е, за да могат да премислят предприятията за себе си и възможностите. Но дали това е правилният път, имам известни съмнения. Много важни са във всеки случай ветеринарно-медицинските продукти във връзка и с здравето на животните и с е, хранителните продукти за е, хуманна употреба. Е, ето, че сега по отношение на разрешителните режими също не стигаме до окончателното решение на проблема. Всъщност до 94% е, от е, е, веществата постъпват по някакъв начин, не точно чрез продуктите, произведени директно от животни, но по други пътища. Така че в Германия вече се провеждат едни доста сериозни и мащабни изследвания в това отношение. И така, още нещо. Резервните антибиотици. Това е също една много важна тема тези резервни антибиотици, които се използват в е, е, животновътството, са голямо зло. Много хубаво би било да се е, въведе една забрана, ама да бъде съвсем категорична. Сега има във връзка с списъка на СЗО така, едни резервни антибиотици, но те се отнасят до хуманната употреба. Е, хубаво би било във всеки случай да предвидим един такъв списък и за е, е, фуражите. Струва ми се, че с работата на докладчика и докладчиците в Сянка ще успеем да подобрим в известна степен предложението на комисията и ще постигнем по-добър резултат на процедурата продължава, така че имаме шанс да постигнем добър край и успех. Благодаря ви и сега от името на Европа за свобода и пряка демокрация господин Педичили. Благодаря, господин председател. В предложението на комисията за открояваше едно неравновесие в полза на фармацевтичните предприятия. И естествено много важна е целта. Е, там се говореше най-вече за. Е, и то е, имахме предвид най-вече малките животни или животински видове от типа на пчелите. Трябваше да се установи известно равновесие Струва ми се, че междувременно след като поработихме по предложението на комисията, става ясно, че фармацевтичните предприятия са открили, така да се каже, ново поле е, за дейност и се опитват е, да е, използват повече инсектите насекомите, е, но ние е, говорим най-вече за масовото отглеждане на животните, е, за една добра хигиена, за екстензивно животновътство. Много важно е, естествено, и животните да се отглеждат в съответствие с съответните изисквания за определен вид още повече, че продуктите от животни служат за хуманна употреба, за консумация от човека. В предложението на госпожа Грустет се съдържат много важни и съществени подобрения например, по отношение на забраната, по отношение на профилактичното лечение и метапрофилактиката. Там докладчиците в сянка от различните политически групи се споразумяха. И естествено също и по отношение на разрешителния режим. Сега, що се отнася до изследователската дейност и фармакологичните иновации, там имаме известни съмнения те не би трябвало да се насърчават така, че да се допуска да се използват определени химични, химически съединения. Нека да помислим и за разрешителните режими по отношение на храни и фуражи. Дори и малките е, количества, малките дози е, активни вещества могат в някои случаи да се окажат е, вредни и пагубни. Но по отношение на фармацевтичните предприятия виждаме много проблеми и трябва да продължим да проучваме въпроса. Що се отнася до е, надзора, контрола върху прилагането и използването на продукти, те е, трябва да бъдем много бдителни и то не само по отношение на е, лекарствените средства за човека, но и по отношение на е, ветеринарно-медицинските е, продукти. Е, те не бива да се предписват е, така с лека ръка, само в крайни случаи, само в случаите, в които това е неизбежно. И по отношение на фармакологичната бдителност имаме известни резерви по отношение на предложението на комисията. Ще трябва по-активно да поработим и да проучим въпроса, за да постигнем по-добър резултат. Е, е, да, ветеринарните лекари не би трябвало да предписват и да продават същевременно е, на място, така да се каже, без контрол лекарствени средства за животни. Това каза колегата Пиха. Съгласни сме с него, но продължаваме да работим. Благодаря, господин, госпожа Агусън. Благодаря. Нека първо да поздравя госпожа Гростет за отлично свършената работа. Съгласен съм с нея в почти 100%. Напълно съм съгласна, че трябва да се измени правото в тази област, защото има проблеми. Проблеми и с някои по-малките биологични видове или продукти, които не се използват много и използването на продукти при биологични видове, за които те не са допустими. Да не говорим за административната тежест. В крайна сметка трябва да насръчим иновациите в тази област. Що се отнася до на личността на ветеринарно-медицинските продукти, да, разбира се, трябват ни медикаменти за по-редките заболявания, за по-редките биологични видове. А, а, няма недостиг за големите биологични видове, но за малките има сериозен недостиг. Що се отнася до намаляването на административната тежест. Напълно съм съгласна с предложението, но смятам, че трябва да разгледаме въпроса за добавената стойност и а, на, на европейско равнище. И а, има области, в които не трябва да се намаляват изискванията. Другият важен въпрос е резистентността към антибиотици и въздействието на а, тази резистентност върху човешкото здраве. Антибиотици трябва да се използват и предписват само там, където са необходими. Трябва да се прилага анализ на а, съотношението риск-ползи. Съгласна съм и с казаното от госпожа Гростет за бдителността в фармацевтичната област. Господин Линц. Ähm, благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика госпожа Гростет за чудесния доклад. Е, благодаря и за доброто сътрудничество при консултациите. Аз съм е, автор на становището за е, лекарствата в е, фуражите, е, така че е, темите са много тясно свързани и предложенията би трябвало да бъдат съгласувани. Това е много добро сътрудничество, то е и много полезно и необходимо, за да имаме и съответствие, когато предлагаме някакви дефиниции и разпоредби. Изключително важно е дефинициите да бъдат разгледани по-внимателно, ние правим разлика между профилактика, металактика, използване на така, продуктите за профилактични цели. Много важно е естествено да поставяме под въпрос е, възможността за разпространение. Е, не стигам чак е, до крайности като госпожа Паусен, но все пак смятам, че антибиотиците трябва да бъдат ограничени, да кажем до 7 дни. Някои говориха вече за търговията по интернет. Е, съгласен съм, че когато става дума за предписване на антибиотици, би трябвало да се забрани разпространението по интернет и, доколкото ми е известно, и разпоредбите по отношение на защита на данните вече са предвидили подобни разпоредби. Госпожа Гростет е включила това предложение. А връзката с е, е, медикаментите за е, човека е, и е, ветеринарно-медицинските продукти, мисля, че те трябва да се използват в много ограничена степен и само в крайен случай, когато става дума за прилагане, естествено трябва да има едно разрешение от органа за ветеринарна медицина, така че не само един, да кажем, животновът или е, собственик на животни или дори само са, е, ветеринарен лекар да може да взима е, самостоятелно решението. При всички положения трябва да разглеждаме нещата в, като един пакет в е, е, връзка е, между отделните досиета и е, ми се струва, че и в Комисията по селско стопанство и тук ще се стараем към една и съща посока да вървим. Благодаря. Господин Пат. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, и то най-вече на докладчика и на докладчиците в сянка, казва господин Пач. Изправени сме пред голямо предизвикателство. Отново трябва да коригираме един проект, едно предложение, за да постигнем целите, които сме си поставили да, опитваме се да постигнем успеха. Когато о, прочетем е, внимателно информацията за оценката на въздействието, ще видим, че е, в крайна сметка мерките, които са предвидени, е, трудно ще постигнат е, целите, е, поне в желаната степен. Франсуаз е, Гростет направи много и ние полагаме усилия да я подкрепим. Е, надяваме се, че е, няма при всички положения да е, продължи това влушаване на условията и за животните, и за човека. Не може и да се мисли за хармонизация в по-голяма степен. Просто се приема, че е, когато става дума за ветеринарно-медицински продукти, е, става дума за е, така а, не е ясна дефиниция в предложението на а, комисията, но а, при всички положения докладчика се е опитал да уточни нещата и да каже, че става дума за една група от а, медикаменти, а, а, които могат да се предписват само за ограничен период от време и след това а, и естествено само в определени дози фармакологичната бдителност не е правилно регламентирана. Намирам, че предложението, така както е, го четем към момента, цели да укрепи единния пазар, но за сметка на здравето и на животните и на хората. Очевидно е, е така, е, влиянието на интереси на големи е, производители. Е, ще внеса много-много е, изменения, най-вече по отношение на антимикробната резистентност. И то най-вече е, е, за това как можем да решим въпроса за антимикробната резистентност. Необходими са много, много мерки. Да, е, определени мерки е, е, съществуват и бихме могли по някакъв начин да, да ограничим антимикробната резистентност, но тези мерки на практика не са предвидени в, предложи, в проекта. Текстът е изключително важен а, тук не става дума за политически е, въпроси, става дума за защита на е, здравето на е, хората и на животните. Така че е, антибиотиците, антимикробната е, и е, резистентност, всичко това трябва да се има предвид. Е, това са изключително важни е, теми е, и е, е, в, накрая трябва да кажа, че е, предложението е слабо. Имам предвид предложението на комисията. Господин Яр, да. Е, ние се опитваме да подобрим е, предложението на комисията. Това не е нещо необичайно е, и не е нищо нелогично. Е, нерядко го правим. Е, тъй като всъщност съм е, човек, който се занимава най-вече с скостопанска политика, ще се спра някои от практичните въпроси, е, да кажем продажбата, разпространението по интернет. Ако наистина дадем свобода в това отношение, просто няма да можем да контролираме нещата. И освен това, какво може и какво бива, <laughs> така да се каже, да прави ветеринарът, той може е, е, да предписва естествено някакви е, продукти, някакви медикаменти. Е, ветеринарният е, лекар е, трябва, според мен, да носи известна отговорност. Не е всичко да се отнася единствено към решенията на ветеринарния орган или ветеринарния инспектор нещата трябва да се разглеждат в взаимодействие. Е, естествено, е, ветеринарът има наблюдение върху състоянието на животното и може да обсъди е, своите наблюдения и предложения с ветеринарния инспектор, ако желае. И освен това, когато мислим, така да се каже, за цената е, трябва да не се е, ръководим единствено от е, пазарно-економическите принципи. Не може, така да скаже само ефтини ветеринарно-медицински продукти да се пускат на пазара, а пък да не са качествени. И сега стигаме до антибиотиците. Важно е, естествено, да определим много точно това понятие антибиотици и да забраним прилагането на антибиотично лечение в ветеринарната медицина. Това е голямата ми цел. Да, тук колегите говорят за това, че трябва да се погрижим за домашните животни и за любимците е, домашни. Е, всеки си обича котката и кучето и много се тревожи за тях и се грижи за тях. Но трябва по същия начин да подхождаме и към тези животни, които обикновено отглеждаме, за да ни служат е, за храна или било то за нещо друго. Така че а, а, ако ветеринарят а, стигне все пак а, до заключението, че трябва по някакъв начин да а, използва на всяка цена а, антибиотик за лечение, а, все пак, когато става дума за антибиотик, задължително а, разрешение и от ветеринарната служба. Защото инак само ще засилим проблема с резистентността. статистиката, наблюдението, обхващането, така да се каже, на проблема, всичко това е важно не само от гледна точка на селското стопанство и ветеринарната медицина, но и в хуманната медицина. Ние много често сме говорили по тези въпроси. Имахме една, един работен обяд или вечеря, когато обсъждахме тези въпроси. Да, естествено има пазарни аспекти във връзка с резистентността, но има и, и още нещо – всички ние е, и е, тези, които се занимават с е, сълскостопанска политика и с хуманна медицина, трябва да обединят усилията си, защото инак просто няма да постигнем целта. Това съм запомнил от нашите работни срещи. Благодаря. Госпожа Ривази, благодаря господин председател, благодаря госпожа Грастет за този доклад, на който посветихте много усилия и се вижда в постигнатите резултати. Първо по въпроса за антибиотиците и второ по въпроса за иновациите. За антибиотиците. Да видим какво се случва в Дания. В Дания значително са намалени предписаните антибиотични продукти. Всеки път, когато се, е, цените са високи, всеки път, когато се използват, селският стопанин трябва да информира властите. Разделят се ветеринарите от фармацевтичните фирми. Това е много важно. И се гарантира проследяемост. Защо? Защото има ситуации, в които ветеринарният лекар печели и от продажбата на антибиотики. Така че това разделяне е от решаващо значение. На второ място – иновацията. Напълно съм съгласна с вас, госпожо докладчик, по 42. техническите изисквания за съществуващите продукти. Срокът от 5 години за мен това е а, препятствие пред конкуренцията и пред разпространението на информация. Ако искаме да насърчим развитието на иновационни решения, трябва да има достъп до тази информация с цел научни изследвания. Същото въжи и за патентите. Те също, според мен, са препятствие пред научно-развойната дейност. Тук става дума за голям пазар 2 милиарда евро е оборотът на този пазар. И е, въздействието на тези мерки е между 15 и 20%. Така че е, е, трябва да вземем това предвид сега. По е, наблюдателността по отношение на продуктите е, по надзора съм напълно съгласна с вас. А, има обаче един друг въпрос. Какво имате предвид под а, това, което казвате на френски мон, монографи environmental? какво описвате с това? Молекулата как въздейства на околната среда или какво? Защо? Дава се пред даден продукт на дадено а, животно. А, след това а, продуктът отива и в водите, и в почвата. Активната молекула въздейства, но не въздейства само тя, въздействат и допълнителните съставки. Защо? Защото тези съставки имат за цел да увеличат въздействието. Нека да ви дам а, пример с Roundup. Глифозат е активната молекула, но в Roundup тя действа по по-различен начин, отколкото когато е сама. Така че много е важно да се използват изключително разумно тези продукти, за да се защитава общественото здраво. Използването на антибиотици има своето сериозно въздействие. Има списъци а, антибиотични продукти, които не трябва да се използват за животни, за да могат да, са, да продължат да са а, а, активно действащи за хората. Eh, först och främst vill jag understryka alla de, eh, och mm, hålla med alla, betonat hur viktig den här filen är för eh, framtiden. Съгласна съм с вас, че тази тема е много важна е, за бъдещето. Е, един е, особено важен въпрос е резистентността към антибиотици. Съгласна съм с казането, тук в крайна сметка става дума за спасяването на човешки живот. Вече виждаме а, какви отчаяни ситуации се създават поради възникване на микроби резистентни на съществуващите антибиотици. И това ще се влушава за в бъдеще. Така че темата е особено важна. Още нещо. Трябва да се подчертае връзката между неподходящата употреба на пеницилина при животни и последиците. Реално се злоупотребява с антибиотици, за да се компенсира това, че животните живеят в много лоши условия. Това за мен е изключително мърлява употреба на медицинските открития. Не може да се злоупотребява по този начин. Да се използват антибиотици, защото животните а, са поставени в ужасяващи условия и развиват За Затова трябва да се разгледа връзката между резистентността към антибиотици и фактът, че щедро се предписват антибиотици на животните, защото здравето им е лошо поради лошите условия, в които живеят. Реално трябва да се погрижим за ветеринарно-санитарните условия, в които живеят животните. Те, живе... Те просто се отглеждат твърде нагъсто. И в крайна сметка стават агресивни едни към други. Това става при свинете, да кажем. И така някои от тях се инфектират, дава им се пеницилин. Има как да се реши и по друг начин този проблем. И слушах дебата до тук внимателно и смятам, че много сериозно трябва да приемем задачата да се намали количеството медикаменти, използвани, предписвани от ветеринарите. Има конфликт на интереси ветеринарните лекари предписват а, медикаменти и всъщност печелят от тяхната продажба. Как тогава очакваме да се намали количеството предписвани медикаменти? А, бих желала именно специално френските ветеринари да ми обяснят това. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats uh, mevrouw Krostet. Ik ben dat ik uh, eh, sinds ik hier... Благодаря много, госпожо Кростет. От изключително, с изключително удоволствие отбелязвам, че вие работите по тази тема, мога да работя с вас. И както много пъти съм казвал, ние от Нидерландия вече от много години когато работим по сълскостопански въпроси и с сълскостопански предприятия. Говорим за тези въпроси и успяхме да постигнем много неща. Първият коментар е, че когато говорим за ветеринарите, понякога те се споменават с отрицателна конотация. От НП скоро проведохме едно изслушване, но при нас нещата са съвсем различни. Това са хората, които на всеки две седмици трябва да посещават фермите, трябва да упражняват мониторинг върху ситуацията, върху регистрацията. И ако говорим за намаление с 55%, а пак те работят толкова усилено, не трябва да забравяме, че в този случай говорим за човешко и животинско здраве. Трябва да подобрим и информираността, и не говоря само за информацията, която се предоставя на фермерите, а информацията, която се разпространява към всички, защото това е въпрос свързан с общественото здраве. Един друг въпрос, който не беше споменал, споменат, свързан с фуражите. Още от самото начало, в което започнахме да се занимаваме с мерки за надзор на фуражите и започнахме да се занимаваме с това при преживните животни, решихме, че ако има проверки, те трябва да бъдат по един и същи начин в цяла Европа. Ние 3,001% е стоеността на проверките при нас, но а, искам да ви кажа, че при други страни проверките не са толкова строги, колкото при нас. Понякога се размятат разни цифри по въпроса, но винаги трябва да се гледа доказателствения материал и ако се занимавам с това заедно, ще можем заедно да го решим. Последния път се занимавахме с сектора птицевътство. Професор Ане Финке от Утрехт дойде тук и ни направи презентация. Мисля, че птицевъдният сектор може да се справи с вашето предложение. Благодаря, казва председателя. Последния говорител за деня. Един допълнителен коментар. Дания е една от страните, госпожа Укен, която, която използва най-малко медицински продукти в замеделието. Ние сме най-добрите от най-лошите. Също време, обаче ситуацията при нас е доста сериозна. В един от нашите основни е, вестници се казва, че тези деца, които идват от е, земеделски райони, имат проблем, защото много болници отказват да третират пациенти, които идват от ферми, в които се развъждат свине. И това е сериозна, сериозна драма. Освен това, ние имаме напълно различни интереси и се появява конфликт на тези интереси. Не е въпросът дали докторите или е, лекарите ще спазват някакви морални стандарти. Не опира до това. Въобще не трябва да си задаваме въпроса дали един доктор или един а, ветеринар, който има дялове в фармакологичната индустрия или който зависи от нея, независимо от това дали е добър човек, дали си плаща данъците, дали е верен на партньора си. Тези въпроси не трябва да ги задаваме. Те нямат нищо общо с нас. Важното е, че не трябва да има конфликт на интерес. Те трябва да гарантираме, че в фармакологичната индустрия и за хуманитарните продукти, за ветеринарно-медицинските продукти. Това трябва да е принцип. Това трябва да бъде принцип, който да се спазва с помощта на административен закон. И това трябва да бъде обективен критерий. Просто трябва да бъде забранено. Не може да има връзка между лекари или ветеринари, техните а, интереси и правото да предписва лекарства. E e и сега имаме представители на два органа. Един е Европейската агенция по лекарствата и ще ги помоля да кажат дали имат нещо, което искат да добавят към дебата, някакви препоръки, ако нямат желание да се изкажат. Момент. Не желаете да се изкажете. Добре, в такъв случай бихме могли да преминем към следващата точка. Не, всъщност ще дам думата на представителя на комисията преди това. Благодаря. Господин председател, благодаря госпожо докладчик, благодаря на всички членове на парламента, които участваха в този важен дебат. Аз ще направя превратка към няколко наброй ключови въпроса от доклада, по който дебатираме днес. Първото нещо, за което ще говоря, са определенията, които използваме и които са заложени в нашето предложение. Искам да декларирам, че комисията с удоволствие ще помогне на съвета и на парламента да постигнат съгласие по тези определения. Също време искам да припомня, че по принцип тези определения могат да се актуализират с делегирани актове и в момента, в който те се а, е, определят, те ще останат да се прилагат за бъдещето. От тази гледна точка, когато ние работим по предложението си, се опитваме да се справим с, а, е, по максимално добър начин с а, е, задаването на определения, но пак казвам, ще направим всичко, за да помогнем. След това инициативите за иновация. Въпросът тук е доста сложен и бих искал да кажа, че предложените изменения може да доведе до компромис с един от основните принципи – по-добри лекарства за по-малко разпространените животински видове. по какъв начин можем да постигнем съгласие между това, което комисията иска и това, което се предлага в доклада. Ние бихме предоставили всяка помощ, за да гарантираме последователност в текста от тази гледна точка. Наистина бихме искали да споделим своя дебат. Сега по антимикробната резистентност. Това е важен приоритет и за Европейската комисия. Приветстваме всички направени предложения по текста, които могат да засилят тази система. Същевременно обаче трябва да видим и какви са ограниченията на предложението и да гледаме на системата като цяло, по какъв начин може тя да работи, защото е важно разпоредбите, които предлагаме, да могат да се съчетават, за да намалят злоупотребите и е, да доведат е, до минимално ниво на антимикробни материали при лечението на а, е, животни. По отношение на разпространението. Както нещата са разделени в членове 115 и 116 за разпространението на лекарства от ветеринари са различни от така наречената паралелна дистрибуция. Извинете, паралелен внос. Това не е необходимо да съществува на европейско ниво, когато вече имаме национални правила по въпроса. По въпроса с дистрибуцията, Приветстваме идеите и вярваме, че новите разпоредби, т.е. указанията за добра практика в ветеринарно-медицинския сектор на европейско ниво, съществуват. Имаме добър пример при хуманната медицина, когато успяхме да създадем указанията на комисията, насоките на комисията от 2013 година за добра дистрибуционна практика. По отношение на хармонизацията, комисията не е съвсем сигурна какво имате предвид под хармонизиране на условията на използване спрямо хармонизацията на SPC не можем да разберем дали това е подходяща а, територия за хармонизация или не, защото въпросът е доста сложен и бихме искали да намерим хармонизация наистина. Фармакобдителността Много е важно да се намали административната тежест по отношение на фармакобдителността. Това е едно от най-важните неща и е важно да имаме последователност. Комбинацията от двете системи. Да е система, която се основа на оценка за риска и другата система, може би е вариант, но това трябва да бъде определено от Европейската агенция по лекарствата по отношение на използването на етикетите, каскадния подход. Това го приветстваме и ще се радваме да продължим обсъждането по тази тема. Оценка на риска за околната среда. Споделяме вашите цели да нямаме повторни проучвания върху околната среда, когато нямаме научно доказателство за това и да подходим реалистично за постигането на тези цели ако предложението за монографии е осъществимо, може би е добре да работим по него. Необходима ни е и помощ от Европейската агенция по лекарства, защото вече имаме някакъв опит по този въпрос. И може би последното, което ще кажа, е свързано с етикетирането. Отново казвам, много силно застъпваме тезата да има най-ефективни и прости изисквания за етикетите. Това е с цел да се намали административната тежест за компаниите е, при сегашната система. И последно, наистина, за ветеринарите, защото това беше споменавано често при изказванията. тук е, в това предложение не искаме да регулираме професии, а медицински продукти. Трябва също времено да сме сигурни, че ветеринарите са независими и като професионалисти са ангажирани с основните цели на предложението, а именно намаляване на ползването на антибиотиците и борба с антибиотичната резистентност в тяхната област. Това е благодаря ви. Очаквам с търпение да продължим съвместната си работа. Благодаря, казва председателя. Искам отново да дам думата на докладчика госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на всички колеги, които се изказаха. Мисля, че по много от темите е, сме съгласни и заедно ще успеем да участваме в изработването на един ефикасен и полезен регламент, който предприема мерки за решаването на някои от важните проблеми, с които се сблъскваме в тази област. Внимателно си записах вашите коментари. Ще разгледам и измененията, които възнамерявате да подадете и е, очаквам да работим добре заедно, за да постигнем един добър регламент. Нека да се спра на някои от въпросите, които бяха повдигнати, макар че е ясно, че няма как да се спра на подробностите. Господин Танасеско, хармонизация за разпоредбите за обратно изкупуване и е, връщане на медикаменти, изтегляне от пазара, медикаменти, които не са се били използвани, след това има изменения 1.44.46, 44, 46, които засягат темата, но фрагментацията на пазара е такава, че продължават да са необходими децентрализирани процедури, макар че има и централизирани такива. Трябва да сме много прагматични тук. Има различна практика в различните държави членки. След това за а, възможността предписващите лекари също да продават медикаментите. Има ветеринарна диагностика, която трябва да бъде направена, клиничен преглед и а, проследяване, включително протокол за здравето. Проблема с разделянето вече е решен. Има различна практика в различните държави членки. В скандинавските държави нещата са по-напред, в Холандия практиката е много добра. А, настоява се и трябва да я опознаем и лека по лека да я разпространим и на други места. Но по-настоящем ми изглежда невъзможно да се а, забрани разделянето, защото има селски стопани, е, които... Но също времено, да, трябва да се има предвид, че има места, които са отдалечени, където няма ветеринарна аптека и само ветеринарят може да продаде лекарството. Трябва да се взема предвид това. След това а, а, по изменение а, 97, темата вече е повдигната, метафилаксията. Важна е за да се избегне заразяването на цялата, цялото стадо. Разбира се, има различни групи животни и отглеждат се по различен начин. При пилетата просто няма как едно пиле да бъде изолирано от другите, защото много бързо се разпространяват болестите, за разлика, например, от говедата, е, където инфекциите се разпространяват по-бавно и може болното животно да се изолира. И така, по отношение на изолирането на болното животно, е, да, в случаите, в които това е полезно. Е, също време трябва да се има предвид, че това струва нещо. О защитата на околната среда всички ви изразихте своята загриженост. Съгласна съм с казаните от вас. Що се отнася до в, монографията за въздействието върху околната среда, т.е. изследването, анализа на въздействието на окол... върху околната среда, взех предвид казаното от вас, първо се въздейства, гледа въздействието на активната молекула. На, второ, на втори етап се гледа въздействието на активната молекула в комбинации с останалите вещества, които са включени, за да засилят нейното действие. И така, първо въздействие по молекула, второ въздействие по продукт, въздействието по, на, на целия продукт се оценява по-лесно, тъй като въздействието на молекулата вече е било оценено. Именно за това предлагам на комисията да предложи доклад, който е подробен, който дава възможност да се дефинират практическите елементи на този въпрос. Що се отнася до списъка на антибиотиците в резерв. Те трябва да се определят по строго научни критерии, по препоръки на Европейската агенция за медикаментите. Има спорове по отношение на списъка. И искам да задам въпрос на комисията. Какво, какви критерии възнамерява комисията да използва за въвеждането на тази система? Има и нови въп... допълнителни въпроси, които са повдигнати, но няма как е, да навляза в повече подробности. Казах го вече на колегите. Много неща бяха казани. Благодаря на всички колеги. И наистина много се радвам, че виждам такъв огромен интерес към този доклад. И във връзка с ам, хранителните добавки с съдържание на медикаменти, е, с които се занимава колега, вече искам е, да го уверя, че е, съм готова да си сътрудничим. Благодаря много за всичко, което казахте. Ще продължим да работим по тази тема заедно и се надявам, че ще успеем да постигнем един добър текст. И това ще е благодарение на е, работата на всички ни заедно. Благодаря. Благодаря. Графика по тази точка. Първо, 15 юни е крайен срок за подаване на изменения е, в 16 е, часа. След това размяна на мнение по измененията на 15 или 16 юли. Точната дата ще ви бъде изпратена по-късно. Очакваме в комисията по околна среда да е, гласуваме по темата на 22 септември, след е, лятната вакансия. И все още нямаме ясна информация кога точно ще може да се гласува в пленарна зала, зависи как така преговорите. Благодаря на всички, които участваха, благодаря за приноса ви към дискусията. На благодаря на докладчика, на докладчиците в сянка и на всички колеги. И така, преминаваме към следващата точка. Изменение към регламент 76, черта 2004, процедури на общността за авторизирането, разпространението на медицински продукти за хуманна употреба и ветеринарна употреба и а, дейност на агенцията за на Европейската агенция за медикаментите. Давам думата на докладчика по темата, господин Ципрян Танасеско. Благодаря, господин председател. Аз преди това вече споменах, че смятам, че комисията предприема една положителна стъпка напред е, е, за е, отделяне на пазарните така, принципи по отношение на ветеринарно-медицинските продукти и лекарствените средства за хуманна употреба за човека. Е, освен това, във връзка с е, Лисабонския е, договор, ние вече имаме определени изменения, така че нещата трябва да се актуализират. Комисията предлага така една стриктна структура по отношение на таксите, които ще се плащат в държавите членки и в агенцията, така че тук се предвиждат е, е, актове по изпълнение или една е, определена законодателна процедура. Аз лично предлагам процедура за взаимно взимане на решение, съвместно взимане на решение. В член 63 се предвижда и в член 67 параграф 3 се предписват различни източници на приходи на агенцията, както за хумана, така и за ветеринарна употреба. Аз лично по този член е, смятам, че трябва да се изясни, за да се отделят различните видове приходи, които съставляват бюджета на агенцията. Е, Също времено е, има един рамков финансов регламент от 1 януари и в съответствие с него смятам, че трябва да се гарантира съответното финансиране включително предоставянето на Агенцията на правото на достъп до други източници на финансиране и е, като имаме предвид естествено централизираната процедура и е, функциите, задачите на агенцията. 29795 от 95-та година е регламента, който е свързан с фармакологичната бдителност. Съответните разпоредби трябва да останат в сила. И аз мисля, че в това отношение трябва да запазим 297 в е, тази му част. Е, има естествено и други предложения, за които, на които няма да се спирам, би трябвало е, според мен да са известни на аудиторията. Благодаря ви. Сега ще дам думата първо на госпожа Гростет от името на ЕНП. Благодаря, господин председател. Не съм аз докладчик Сянка. Докладчик Сянка господин Ширио, моят колега от ЕНП, но тъй като той не е тук днес, ме помоли да се е, изкаже и да представя позицията на е, докладчика ни в сянка. Има връзка между двете теми, това е ясно. Поздравявам господин е, Танаско за този, Танасеско за този доклад от името на своя колега. Действително той е благодарен за доброто сътрудничество. Господин Сирио се безпокои във връзка с две теми обаче. Първо, във връзка с задълженията на Агенцията за лекарствата по ветеринарно-медицинските продукти. Предвижда се това да се уточни в акт за изпълнение и се прави ново предложение за законодателни мерки. Второ, във връзка с делегирането на права на комисията. Е, то става в определен срок. Докладчикът предлага то да, този срок да е, е максимум 5 години, е, нещо, което обаче не съвпада с позицията на комисията. Въпреки, че има ограничения, се предлага доклад, срокът да е по-дълъг от 5 години. Това са ам, от коментарите от страна на нашия докладчик. Благодаря. Благодаря. Отекаре. Господин Хайнен, има думата. Благодаря, господин председател. В началото ще благодаря на докладчика Смятам, че е, работи много ангажирано и е, интенсивно. От името на е, групата на ЕКАРЕ, а и от мое лично име, мога да кажа, че ние подкрепяме доклада и това е един много разумен подход, който се предлага от докладчика. А, именно един правен акт да урежда въпросите и също времено да бъдат разграничени продуктите за хуманна употреба от лекарствените средства за хуманна употреба и ветеринарно-медицинските продукти. не бива в никакъв случай да е, намаляваме стандартите е, по отношение на генеричните е, продукти. Вече е, сме се разбрали, е, няма проблеми, но когато говорим за иновации, ще трябва да е, поработим по темите антибиотици, да кажем, както и други е, допълнителни е, продукти някои продукти, включително и антибиотиците, трябва да бъдат приведени в съответствие с а, така, всички основни изисквания и тревоги относно човешкото здраве. И а, нещата да бъдат сравними в хуманната и ветеринарната медицина институциите в държавите членки, е, както и Агенцията на европейско равнище, ще трябва е, естествено да обединят усилията си, за да се постигне е, консенсус и по-голяма степен на хармонизация индустрията естествено ще се стреми към а, а, намаляване на разходите. Става дума за а, големи суми и за големи разходи в този случай. Когато говорим за а, член 67, параграф 3, трябва да имаме предвид приходите на агенцията. Но и други услуги, е, предлагани от агенцията, се споменават в параграф 3. Е, вече е, сме говорили за това, че трябва да се посочат тези допълнителни услуги или други услуги. Възможно е действително това да доведе до твърде високи разходи за производителите. Е, в първото ми изказване днес сутринта по доклада Гростет говорих за базата данни. И е, за етикетите. Skuteczne е, и wydaje се, че. że taki podział będzie bardziej e, czytelny и przejrzysty и лепи. Резюметата на продуктовите характеристики. Да, естествено всичко това е много важно, както за е, лекарствените средства, така и за е, ветеринарно-медицинските продукти. Е, и за ветеринарните лекари, и за земеделските стопани, но и за потребителите. И така, Нека да се върна на темата такси. Таксите би трябвало да бъдат съобразени с развитието на промишлеността. Аз съм разговарял с, много с представители на промишлеността Нашите е ветеринарно-медицински продукти се произвеждат от малки и средни предприятия, не от е, големи фармацевтични компании. Дани над развой на се. Така че трябва е, добре да преценим доколко можем да натоварваме предприятията с високи разходи по иновациите. В това отношение мисля, че действително и таксите трябва да се разглеждат като едно средство за маневриране. Благодаря още веднъж за вниманието, господин председател, колеги, и благодаря на докладчика. Госпожа Майснер има думата. Е, от името на АОД. Да, благодаря господин председател. Е, благодаря е, и на докладчика от името на моята политическа група. Има и така, друго досие, което е свързано с настоящето, но тук става дума за това да разграничим в крайна сметка ветеринарно-медицинските продукти от лекарствените средства за хуманна употреба, така че трябва да се съобразим с Лисабонския договор, но подкрепям изцяло подхода на докладчика. Е, в този случай действително би трябвало да има процедура за съвместно взимане на решение е, за е, приемане на регламент, който да е съобразен с новите условия, включително и по договора. Нямам какво повече да кажа. Всъщност очаквам с интерес следващите дискусии. Съгласни сме с текста на докладчика. Благодаря. След това е докладчика Русенка от страна на зелените. Господин Хайзлинг, благодаря на докладчика. Ние сме съгласни с е, е, много от е, предложенията на нашия докладчик. Става дума за техническо досие. Е, отново стигаме до темата монография. Е, да, е, субстанциите, отделните активни вещества би трябвало да бъдат отделно така, включени в списък. Данните трябва да са достъпни за държавите членки и освен това те трябва да ги събират, естествено. Освен това, достъпа до базата данни би трябвало да е, е безплатен и е, данните, които се съдържат във базата данни, да се актуализират е, е, на кратки периоди. Е, така че, когато става дума за база данни, е, просто тя ще бъде изключително важна и полезна, ако е, е достъпна и за обществеността и ако непрекъснато се обновява е, и актуализира информацията. Благодаря е, колегата Педичили. Благодаря много, господин председател. Ценим много доклада на господин Танасеско и сме съгласни с по-голямата част от него. Съгласни сме с тези предложения, които вървят към правно решение, включващо Европейския парламент. Ние наистина трябва да сме сигурни, че Европейския парламент е максимално ангажиран по отношение на разрешенията. Във връзка с актовете за делегация трябва да се заличат от тези, които не са от значение. Освен това, парламента трябва да участва. Трябва да имаме предвид и, че от Комисията за околна среда зависи да провери тези делегирани актове, да ги разгледа внимателно и евентуално да ги отменя възоснова на актове. Съгласни съм с това, което беше казано до момента. Ще подкрепим решението, предложението, извинявайте, и ще го разгледаме по-подробно за бъдеще. Благодаря много на колегата. Сега ще помоля представителя на комисията, господин Рис, отново да се включи в дебата. Благодаря много, господин председател. Разбира се, ние споделяме вижданията че е много да, важно да има връзки между тези два законодателни акта. Вярваме, че вече съществуват такива връзки, но сме абсолютно положително настроени към това да намерим по-добър начин да обясним тези връзки с помощта на парламента и съвета. Важен въпрос, който беше повдигнат от докладчика, е за начина по който ще се по който трябва да се работи под таксите. Отново ще направя препратка към едно решение на съда от 2012 година, в което се казва, че а, дадените правомощи на комисията дават възможност тя да определя такси. Трябва да проверя за кои комисии вече имаме възможност, за кои агенции, извинявайте, имаме възможност да определяме таксите, например за агенцията по химически вещества. И освен това, последното нещо, за което искам да говоря, е решението за финансовите пазари от 2012 година. Така че по този начин за момента работи нашата система. И по този начин искаме да подкрепим своето предложение. Във връзка с преходната разпоредба за член 70а това не отменя настоящия режим с таксите, само се а, предлага да се промени правното основание за бъдещи тарифни или е, режими за таксуване. И а, накрая по отношение на класификацията на различните видове агенции, техните приходи, това в момента се обсъжда. Ние ще помогнем на парламента и съвета да съгласуват правилната формулировка за тези два члена, в които се казва откъде идват приходите на агенциите и настоящите процедури. Също времено обаче не трябва да променим правната рамка, в която работят агенциите. Има няколко наброи различни а, за които ще се радвам да обсъдим с докладчика. Благодаря. Благодаря на господин Рис. Даваме отново думата на докладчика господин Танасевско. You, uh... Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички свои колеги, както и на комисията, за изказванията. Очаквам да получа вашите мнения, писмени текстове до крайния срок за внасяне на изменения. Струваме се, че началото, което положихме е добро. съвместната ни работа в крайна сметка ще се окаже основата на един добър доклад. За това се надявам. Отново искам да благодаря за приноса ви и а, съм отворен към всичко, което ще получа. Благодаря. Благодаря много, казва председателя. Благодаря на всички за участието в дебата. Как изглеждат нещата по отношение на сроковете? Крайен срок за внасяне измененията е 15 юни в 4 часа след обяд ще гласуваме в комисията ЕНВИ на 22 септември. Нищо е, е, изненадващо, както и по предишното досие. И накрая в пленарна зала ще има обсъждане. И така преминаваме нататък. Следващото досие е намаляване на емисиите от замърсители, отделени от пътни моторни превозни средства. Започваме с докладчика от страна на НП, обаче той не можа да дойде днес, затова, доколкото знам, господин Линс ще го замести. Заповядайте, много... Заповядайте думата, господин Линс. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Както нашият председател тук що каза, колегата Алберт Дес днес не може да присъства на заседанието и затова ме помоли да представя неговия доклад. Става дума за един по-тост скоро технически доклад и много моля за разбиране ще изчета просто бележките, които ми е дал Алберт Дес. Предложението се състои от набор от различни и сравнително разнородни мерки, насочени главно към намаляване на вредните за човешкото здраве емисии от превозните средства. Как тези мерки се отнасят до определенето на специфични пределни стойности на емисиите на НО2 в рамките на по-широкия спектър на емисиите на азотни оксиди. На второ място до стойностите е, на емисии на амоняк от тежкотоварни двигатели с вътрешно горение и е, пределните стойности за емисии при пускане в ход на студен двигател, останали от предходните евроетапи, до мярка за адаптиране на общите емисии на е, въглеводороди. И е, освен това става дума е, на четвърто място и за определени е, норми във връзка с метана като парников газ, еквивалентен на общото количество емисии на co 2 е, като всеки производител на автомобили трябва да спазва и възможността за разширяване от 2840 до 5000 кг на видовете превозни средства, които могат да попаднат в обхвата на правилата. Друга серия от мерки с по-скоро чисто техническо регулаторно естество са редица случаи, при които се предлага привеждане в съответствие с е, текстовете, на текстовете с договора от Лисабон, както и някои нови изпълнителни правомощия като инструмент за прилагането на някои от предложените нови мерки. Мерки за подобряване на качеството на въздуха следва да бъдат приветствани, особено ако те се постигат добро равновесие между разходи и приходи под формата на по-приятни за и устойчиви градове където всъщност са концентрирани гражданите и намаляването на разходите, е свързани с здравеопазване също. Но от друга страна, производителите на автомобили не следва да бъдат прибързано тласкани към мерки, които представляват е, несъразмерна, непропорционална тежест за тях. На практика трябва да сме в състояние да се справим с економическата криза и освен това допълнителните разходи и бюрократичната тежест трябва да бъдат сведени до минимум. Докладчикът всъщност подчертава някои специфични аспекти на предложението на комисията и измененията, които са включени в това предложение. Метанът не е замърсяващ газ и не представлява заплаха за здравето. Превозните средства, които използват природен газ, отделят около 25% по-малко от CO2 от автомобилите с бензинов двигател и много спекулативно какъв дял от пазара ще вземат превозните средства на газ в бъдеще в този момент превозните средства на газ са само маргинална част от автомобилния парк е, в движение. Освен това, резултатите от изпитванията е, за реалните емисии, които се отделят в движение, създават несигурност по отношение на това как точно да се вземат под внимание емисиите, не само тези на метан докладчикът предпочита да не се е, наказва от самото начало тази малка категория превозни средства, които допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове. На прегледът предвиден в член 14 параграф 3 или е, като альтернатива на законодателството за автомобилите в е, областта на CO2 е, следва да бъдат гаранция, че когато емисиите на метан се превърнат в проблем, комисията не ще предложи ново законодателство. Докладчикът в крайна сметка смята, че разширяването на диапазона е, поискане на производителя е, е, може да включи и превозни средства в приложното поле на нормите за емисии на лекотоварни превозни средства. И това е едно добро намерение, което е, той предлага да се разшири до 7500 кг и да се избегнат двойните процедури за одобряване и така нататък. Амонякът се отделя от дизелови тежкотоварни превазни средства, е, така наречената орея реагент, е, технология за последваща обработка, използвана за намаляване на емисиите на азотни окиси. И е, тъй като става дума за запазване на пределни стоености на амоняка предвикателите на ТПС е, с принудително запалване, това би изисквало скъпи системи за намаляване на емисиите, което ще бъде дискриминационно спрямо, тези, е, спрямо тази категория. Това ще попречи на технологиите, използващи альтернативни горива, като втечнен нефт естествен газ и природен газ да станат економически е, стабилни и жизнеспособни. Тоест граничната стойност за е, НХ3 за двигатели с принудително запалване следва да бъде премахната както е предложено от комисията, като в същото време съществуващата 10 ppm граница за двигатели с компресионно е, запалване ще бъде запазена. И така, във връзка с договора от Лисабон, задължението има за цел адаптиране на старите процедури по комитология с делегирани актове и актове за изпълнение в съответствие с членове 290-291 от договора. Това ще оправомощи комисията да приема такива актове по отношение на е, правила, процедури, гранични стоености, свързани с прилагането на стандарти Евро 5 и Евро 6 до 30 юни 2019 година, което съответства на края на текущия законодателен е, мандат. Е, за разлика от предложението за неопределен срок е, и следва да се прилагат стандартни разпоредби относно доклада на комисията за делегирането на правомощия в мълчаливото удължаване. Е, това са в общи линии бележките на нашия докладчик. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега давам думата на докладчика на социалистите и демократите, госпожа Дали. Благодаря. От самото начало искам да кажа, че силно подкрепям всички мерки, които намаляват емисиите и подобряват качеството. Всъщност ние много добре, много силно подкрепяме действията на европейско ниво за всички нови МПС-та в Малта. Искаме да има такива изисквания и да спазваме технологичните развития. Всъщност аз имам сериозни съмнения по отношение на метода, предложен от комисията, прекаленото използване на делегирани актове, липса на оценка на въздействието на някои от най- сложните и технически мерки, включени в предложението и също така липса на технически обяснения в оценката за въздействието по няколко наброй въпроса. Искам тук да подчертая 6 основни неща, свързани с ограничението за максимална маса и да кажа, че в някои случаи същия тип МПС изисква двойни тестове по настоящата практика и това води до сериозни разходи за производителите, без да има ясни предимства за околната среда. Увеличено са в момента изискването за маса до 7500 кг. Аз искам да се запази настоящото ограничение до 5000 кг и нещата да се засилят по отношение на строгостта на предложението на комисията. След това за емисионните гранични или предални стойности за амоняк. Подкрепяме е, това предложение. Имаше въпрос, задни за дискриминацията на МПС-та, които работят с е, газ, но в крайна сметка това се появи в регламента. Що се отнася до тури и пределните стоености на емисиите, в момента Евро 5 изискванията за въглероден диоксид и въглероден монооксид не отчитат техническия прогрес през последните години. Нямаме никакви ограничения при ниски температури по Евро 6 и ми се струва, че тук трябва да имаме съвместно взимане на решение. Освен това вярвам, че прегледа на тези пределни стойности трябва да бъде предшестван от сериозна оценка на въздействието за монооксид и диоксид, а не само за въглеродни оксиди. Искам също така за лекотоварните автомобили да говоря за диоксидните емисии. В този случай това е- води до най-сериозни поражения върху здравето в градските области. За да сме сигурни, че се използва модерно модерно оборудване, което не води до директни емисии от азотен диоксид. И в момента в регламента за Евро 6 се казва само максимална пределна стойност за въглероден диоксид и мисля, че това трябва да се промени. Подкрепям докладчика, но ми се струва, че тук трябва да имаме обикновена законодателна процедура, защото винаги е, в миналото за емисиите е имало съвместна процедура по взимане на решение. Също така трябва да имаме оценка на въздействието, за да видим дали ще трябва да се наложат лимити за азотен диоксид, ако правилно чухме. Мисля, че той също се води парников газ – в момента общите емисии за метанни и неметанни въглеродни емисии трябва да бъдат взети предвид и ми се струва, че метановите емисии също трябва да бъдат взети предвид и също така да е с нещата влезнат като част от одобрението на типа на автомобила и а, също така пускането на пазара на автомобили задвижвани с природен газ – също така трябва да поговорим малко повече за автоматичните и ръчни скорости. В момента няма никакви изисквания за консумацията на гориво, но също времено. е добре да имаме такива манометри, с които се измерва използването на горивото, за да може да се постигне максимален ефект. Искам това да бъде разгледано като възможност за включване в регламента, тъй като тази технология съществува и може да бъде налична на всички шофьори при малки разходи за а, производителя. Комисията предлага да има 10 делегирани акта в съответствие с договора за Евро... функциониране на Европейския съюз, но с това намалява практичността на този законодателен акт, който е регламент. И честно казано, аз искам да се придържаме стриктно към обикновената законодателна процедура в някои от тези случаи. Вярвам, че моят подход може да бъде подкрепен от докладчика и от другите докладчици в сянка. Очаквам с търпение продължаващата ни съвместна работа. Благодаря. Um, благодаря много, госпожо Дали. Нека да помоля уважаемите колеги да говорят малко по-бавно, защото високите скорости затрудняват превода. Затрудняват преводачите. Благодаря. Господин председател, казва господин Хербрант и да, ще се опитам да говоря бавно. Е, Господин Торвалд, нашия докладчик Сянка, е, нямаше как да присъства тук днес, за съжаление, и затова ме помоли да се изкажа от негово име. Първо няколко коментара. Основната цел на този законодателен акт е свързана с емисиите на въглеродни, извинете, на азотни окиси. Е, Миналата седмица излезе поредния доклад на Световната здравна организация, в който се подчертават огромните разходи за нашето общество, за здравето на обществото, поради замърсяването на околната среда и основно на въздуха. 1, 1 трилион и 300 милиарда евро струва, струват разходите. Това са 10% от брутния вътрешен продукт само, и това са разходите само в Европа. Така че приветствам всички мерки за подобряване на качеството на въздуха. Темата е изключително важна, важна и във връзка с а, директивата за национални горни прагове на емисиите и във връзка с директивата на каче... за качеството на въздуха. Така че темата е много важна. Е, малко се изненадвам от коментарите за автомобилостроенето в обяснителните е, коментари. Автомобилостроенето. Повтаря се историята. Всеки път, когато е, се опитваме да намалим емисиите, автомобилостроенето вдига голяма врява, паника. Не, невъзможно е да се постигне това. Въведем ли новите ограничения? се оказва, че те са повече от способни да ги постигнат. Ако разгледате емисиите от въглеродни двуокис от автомобилите, още през 2014 година се постигнаха по-низки емисии от целите за 2015 година. Така че автомобилостроенето, за което го поздравявам, е повече от способно да се справи и с заложените цели. И така, в този доклад е много важно да постигнем добро равновесие. Това иска и нашия докладчик Сянка, господин Торвалд. От името на обе ще подадем няколко изменения към доклада и очакваме да си сътрудничим добре заедно. Благодаря. Thank you very much. And now... Благодаря от името на ем, групата на зелените. Благодаря, господин председател. Преждеговорившите споменаха огромното значение на замърсяването на въздуха за е, човешкото здраве. Споменаха и последното изследване на Световната здравна организация, в което е включена и финансовата цена на замърсяването в Европа. Едно, е, един трилион и 600 милиарда, е, казва ораторът. Хиляди умират годишно поради е, заболявания, свързани с е, е, лошото качество на въздуха. Всичко това е свързано и с усилията за намаляване на емисиите на въглероден двуокис, които са не по-маловажни. Газовете, които са най-опасни за респираторната система на човека идват всъщност от транспорта. И така, намаляването на замърсяването на източника на това замърсяване е много важен елемент. Стандартите 5 и 6 са особено важни и тук в Европа се действат мерки, които после могат да се приложат в целия свят. Комисията обаче тук не предлага каквито и да било мерки за намаляване на емисиите, по-скоро предлага мерки за гъвкавост за производителите в държавите членки. Има няколко важни въпроса. Първо, предложените изключения за превозни средства, движещи се на природен газ и предложението да се заличат делегираните актове – актовете по делегация. Премахват се емис... а, е, а, е, лимитите за емисии на амоняк и на въглеводород. А, при а, средства, за, а, при моторни превозни средства, от автомобили, движещи се на метан, а, на които не, метанът не влияе на човешкото здраве, но влияе 24 пъти по-силно на, от въглеродния двуокис, на парниковия ефект и на климата. А, е, има изтичане на метан при тези автомобили. И трябва да не се взимат предвид само разчетите и оценките на производителите за това какво изтича. Е, трябва да се събере допълнителна информация. Предложенията са твърде неамбициозни. И ние, като комисия, компетентна в тази област, трябва да мислим възможността да отхвърлим това предложение. За съжаление, проектът докладът, изготвен от докладчика, не прави каквото и да било, за да поправи нещата и действително да се въведат мерки за намаляване на емисиите. Предлагаме изменения, в които им се изисква задължителен индикатор за промяна на скорост, за необходимост от промяна на скоростта и е, също е, възможно за въвеждане на индикатори за потребление на гориво. Това ще се отрази положително и би се отразило положително на оценката на въздействието. Включено е в оценката на въздействието на комисията, но не присъства в крайния вариант на предложението. Благодаря, господин председател. Благодаря от името на Европа на Свободата и пряката демокрация. Госпожа Еви, благодаря господин председател, благодаря на докладчика за това предложение. Изглежда докладчикът не смята, че е необходимо да се въведат разобеждаващи мерки, що се отнася до метана. Помислете си, когато говорим за изкопамите горива, метанът съдържа най-низкото съдържание на въглерод, но трябва да помогнем за намаляване на въглеродният влокис и на частиците замърсяващи въздуха. Трябва да се включи метана във връзка с промените в климата. Над 70% за 20 години е неговият парников ефект в атмосферата. Също така във връзка с увеличаване на прага а, до 7 тона и половина. Това е нещо, което приветстваме. А, съгласни сме с доклад... До, а, още нещо. Докладчикът а, прави предложение по отношение на делегираните актове, но трябва да имаме предвид факта, че е, актовете по делегация ще променят правото. Затова трябва да настоим комисията да посочи праговете в акт, прият по обичайната законодателна процедура. В това предложение се определят граничните прагове и темата не е от а, вторично значение, от, а, има предимство. Благодаря. Останалите членове на комисията, които желаят да се изкажат, Госпожа Майснер, заповядайте. Благодаря. Е, техническо е досието, това е така, но тъй като работя и в е, Комисията по транспорта за моята политическа група, няколко бележки. Изключително важно е, естествено, да е, внимаваме много е, е, за това какво е вредното въздействие на автомобилите, на автомобилния транспорт е, върху здравето и то най-вече, когато става дума за транспорта в градовете, автомобилния транспорт е изключително важно. Да, сега, някои твърдят, че всъщност по-скоро климатичните изменения трябва да се разглеждат. В този случай случай, но <clears throat> а, по този въпрос може да се поспори. Сега, що се отнася до газовите двигатели, е, ние е, вече сме говорили, е, има альтернативни двигатели е, с е, водородно задвижване и естествено там ще бъде разумно да се мисли и за това не можем ли да включим и метана в е, задвижването, но това е, е, така да се каже, въпрос на бъдещето. И естествено, че трябва да се помисли и за това, когато става дума за обучение на бъдещите шофьори, за шофьорски курсове, да се е, включи така и известно обучение по екологични въпроси, така че бъдещите шофьори да са наясно с вредното въздействие на откарането на каквито и да било автомобили върху околната среда и здравето. Да, благодаря ви. Господин Петинели, може би ще ни каже какво мисли комисията. Да, благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, благодаря ви, че ми давате възможност да участвам в дискусията по проекта доклада. Благодаря на господин Дес за подготовката на този доклад и за това, че е, се споделят вижданията на комисията във връзка с е, е, вредните емисии от автомобилите и необходимостта от намаляване на емисиите от замърсители. Комисията приветства предложението на докладчика за разширяване на категориите автомобили, които ще бъдат включени, защото по този начин ще се постигне по-висока степен на, за опазване на околната среда и по-голямо намаление на замърсителите. Комисията обаче е, смята, че в някои случаи е, първоначалното предложение е по-подходящо от измененията, е, които предлага докладчика, да кажем, във връзка с граничните, пределно допустимите стойности за определени емисии. Методологията за определяне на е, метана е, и е, еквивалентните стойности са въведени за да се е, определи съвсем точно въздействието на метана е, и е, да се определят емисиите е, като цяло в случай, че се увеличи е, използването на метан като гориво. Е, Затова ние смятаме, че е, би трябвало да се помисля още веднъж по това предложение на парламента. Може би ще бъде по-добре някои от другите предложения, да кажем във връзка с CO2 и е, е, парниковите е, газове, да влязат в регламента, а не тук. Да, благодаря ви за възможността да изложа виждането на комисията. Благодаря, господин Павли. Сега ще дам думата отново на господин Линц. Ще бъда съвсем кратък, господин председател. Ще се опитам а, да обобща дискусията. Естествено няма да се спирам на а, отделните предложения. А, мисля, че мога от името на докладчика да кажа, че той ще се радва на вашите предложения по темата метан виждам, че е, има така доста е, сериозна подкрепа за предложението. Освен това, във връзка с делегираните актове, става дума за е, определенето на е, килограмите, е, колко хиляди килограма, докъде да се разширява. Но явно и комисията, а и е, докладчиците в сянката от политическите групи проявяват готовност да се водят консултации, така че аз съм сигурен, ще се постигне компромис. Благодаря ви. А сега да ви кажа сроковете за изменения. 19 май по обяд 12 часа. След това обсъждането на измененията 25 юни Приемането и гласуването тук в е, Комисията за околна среда е, е на 5 юли, а очакваме през октомври е, докладът да влезе в пленарна зала. И сега продължаваме с следващата точка, която се отнася до устойчивата градска мобилност. Тя е тясно свързана с преди темата, която тук ще обсъждахме. Нека да дам думата на е, докладчика Елеонора Еви. Благодаря, господин председател. Е, Населението на градовете в Европа се увеличава. 90% е, от е, е, жителите живеят и в развиващи се страни, не само в големите градове на Европа. Тоест, ние сме изправени пред голямото предизвикателство устойчиво развитие и е, трябва да имаме предвид естествено е, мобилността е, за устойчивата градска мобилност. Е, застаряването на населението, непрекъснатото е, насочване на населението към по-големите е, градове води до разграничаване на ситуацията е, в отделни части на е, континента. И така казахме, че 90% от населението е, е, в градовете, е, в европейските градове е изложено на концентрация на замърсители, превишаващи границите за безопасност. А, това означава, че на практика нашето здраве зависи от петрола и от неговите производни и транспортния сектор, не само транспортния сектор, зависи от е, петрола и производните е, е, му продукти. 50% от хората пътуват непрекъснато за, така, на разстояние под 20 км. Някои пък пътуват много често така на разстояние 5 км. И ето, че трябва да разгледаме различните аспекти на проблема. От една страна замърсяването на въздуха, околната среда. Тук още говорихме за МПС. Всъщност градовете представляват около 25% от е, е, замърсяването изобщо на околната е, среда. Те са отговорни за това замърсяване. И същевременно има много проблеми, свързани и с е, мобилността и сигурността, естествено е, безопасността по пътищата е, е един много важен аспект, който трябва да се има предвид. Е, парламентът е, нееднократно се е произнасял по темата и в е, пакета за мобилността, както и в различни резолюции. Европа отговаря включително и за стратегиите за прилагане от части, макар че те са от компетенциите на националните държави. И така, лекият автомобил е най-често използваният автомобил, най-често използваното МПС 69% в Италия, да кажем, е, от населението използват автомобилите, много по малко е, е, е много по-малко са гражданите, които е, се придвижват с велосипед или друго превозно средство. И е, сега е, е много важно направим необходимото, за да намалим автомобилния транспорт е, в е, градовете и също времено да дадем възможност за е, други средства за мобилност които по-малко натоварват е, околната среда. Е, трябва да създадем инфраструктурата за електроавтомобили. Един конкретен пример в това отношение. И то положителен е, пример са, например, мрежите системите за осветление. Тук е, бихме могли да свържем нещата е, с е, използването на електроавтомобилите. Освен това, е, интермодалният транспорт трябва да се насърчи, както и достъпът до обществения транспорт. Има и други системи от типа на каршеринг, т.е. ползване на един и същи автомобил от различни хора. В това отношение трябва да се възползваме от тези нови форми. Също времено Виенската конвенция за движението по пътищата трябва да бъде променена, за да се гарантира, че велосипедите разполагат с правото на предимство пред моторните превозни средства. И така, при всички положения трябва да мислим за устойчивост, но и най-вече за здравето на хората и да пазим и велосипедистите, които би трябвало винаги да имат предимство. Да, услугите, начинът по който се организират обществените поръчки за услуги, свързани с е, градската мобилност, е, те трябва да се преразгледат и при всички положения трябва да търсим устойчиви е, альтернативни решения. Инак е, без устойчиви е, проекти и варианти няма да можем да постигнем е, подобрение. Моето предложение е просто една е, по-радикална промяна е, включително и по отношение на а, начина на живот, на а, разбирането за а, възможността да се придвижваш и по-екологосъобразно. Естествено, това са решения, които гражданите взимат самостоятелно, но ние сме тези, които могат да насочат нещата към една радикална промяна. И аз съм сигурна, че е, в крайна сметка е, гражданите ще е, разберат колко полезно е това, което се предлага. И така, първо, трябва да събудим повече чувствителност и разбиране за това, че ситуацията в момента не може да бъде запазена прекалено дълго. Смятам, че ако направим превоза с обществения транспорт безплатен, е, това ще насърчи гражданите да го използват повече. Освен това, бих искала да се спра и на така наречените партиципативни процеси за мобилност трябва да а, така, развиваме по-активно онези процеси на придвижване на мобилност в градовете, които действително позволяват по-широко участие и ползване от гражданите. Радвам се, че националните политици Междувременно вече е, много е активно е, насърчават е, е альтернативните е, планове за мобилност. Е, е, ние бихме могли е, също да ги подкрепим и включително и финансово, което казвам насърчаване, имам предвид и финансовата подкрепа. Е, средствата по европейските фондове могат да се използват за отделни проекти, но когато има естествено съвсем конкретни планове, които се представят на съответните служби. Благодаря. Госпожо Еви, а сега е, госпожа Диано от е, Екаре. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за този много подробен документ. Напълно съм съгласен с, съгласна с холистичния подход, който тя възприема. На мен ми се струва, че това становище е много разумно. Становище, което наистина трябва да отчете гледните точки и приоритетите на Комисията по околната среда. В повечето граждани на Европейския съюз наистина живеят в градове, големи или малки, и транспорта представлява важна част от този начин на живот. Използваме го да отидем на работа, за развлечение и така нататък. Градската мобилност трябва да стане все по- и по-устойчива от социална, от, от социална, екологична и економическа гледна точка. Мобилността е задължително свързана с проблемите на околната среда, които ние често обсъждаме тук, защото 50% от потреблението на енергия е за транспортни цели и това води до появата също така на една пета от всички парникови газове. Наистина това са сериозни обеми и трябва да се фокусираме върху тях. Мисля също така за твърдите частици и шумовото замърсяване, което идва вследствие на транспорта. Както беше казано, транспорта води не само до замърсяване, а също времено, за съжаление, все повече и повече хора предпочитат да използват личния си автомобил, вместо да използват обществен или градски транспорт. Колите вземат и пространство в градовете и водят до обща деградация на градската среда, също така затрудняват и предвижването на пешеходци. Разбира се, трябва да имаме пътна инфраструктура, но тя трябва да се развива в съответствие с а, изискването за опазване на околната среда. В Италия сега има един доклад за използване на почвите. Изглежда използваме твърде много почва или обработваема земя и това вероятно оказва сериозно влияние върху ландшафта. Ние ще внесем доста изменения. Искам да помоля комисията и държавите членки да насърчават альтернативни начини на предвижване, като например използване на велосипед, ходене и намаляване на градските задръствания. Има толкова много неща, които могат да се направят. Всички тези неща обаче могат да работят само ако имаме интегрирани политики. И сега от НП ще чуем госпожа Гростет. Да, благодаря ви. Внимателно изслушах докладчика. Имаше много интересни, подробни забележки. Въпросът за устойчивата градска мобилност е нещо, което ме занимава от доста време. Бях избрана от моя град преди 25 години и все още виждам, че при тях това е проблем. Въпросите свързани с транспорта са свързани с замърсяване в големите градове. Времето прекарано в транспорт се оказва влияние върху цените на жилищата в големите градове. Хората трябва да живеят по-далече и съответно да покриват по-големи дистанции. Всички тези проблеми трябва да бъдат разрешени. Ако искаме да постигнем истинска устойчива градска мобилност, трябва да имаме обществен транспорт и то такъв, който е чист, ефективен и безопасен. Защото понякога има проблеми и с безопасността в определени часови моменти. Трябва да сме наясно с всички тези въпроси. Ние от Комисията по околна среда се интересуваме от въпросите свързани с околната среда, качество на въздуха, замърсяване, проблеми за здравето. Бяха споделени добри практики, а можем да използваме и други добри идеи, които да подобрят здравето. Напълно подкрепям направените предложения и анализа на докладчицата. Подкрепям и стимулите за разработване на инфраструктура. Това е важно. Необходимо е да има финансово подпомагане, поне в нашата страна. Градовете и местните власти имат все по- по-често финансови затруднения, защото с ограничен бюджет трябва да направят много неща. Поради тази причина подкрепата от страна на Европа е нещо много важно. Европа подпомага, например, в моя град много проекти. Виждам а, разработване на една трамвайна система, която се случи с помощта на финансова помощ от Европейския съюз. И трябва да вземем всичко това предвид, защото навлизаме в нова ера по отношение на транспорта в градската среда. Това беше всичко, което искам да кажа. Ще разгледам внимателно всички предложения, които ще бъдат направени от тук нататък. И струва ми се, ще можем да ги подкрепим. Вече ще видим дали няма някои дребни неща, които не можем ние да добавим от страна на НП. Еми Мейс от да казва председателя. Заповядайте. Благодаря, Господин председател, благодаря на докладчика. Аз преди това посочих, че работя и в е, комисията по е, транспорт и затова е, е много хубаво, че мога да свързвам работата в двете комисии. Много важно е естествено да имаме предвид градската зона, градските райони с мобилността, която е по-специфична там и мобилността в не градска среда. Аз самата живея е, не в голям град и знае много добре е, колко голямо е различието. Естествено, в случая според мен си имат най-вероятно е, интелигентните мобилни системи. Това е едната страна на медала. Можем да постигнем положителен ефект. На второ място обаче електродвигателите, е, електроавтомобилите, е, естествено трябва да знаем откъде идва токът е, дали от офшорните, да кажем, ветропаркове в морето, тогава ще знаем вече, че няма наистина емисии и става дума за чисто електричество. И бих казала, че не става дума единствено за велосипеди, но също и за така наречените електронни или електрически автомобили, това и байкс, това е, е чудесен вариант да се придвижваш. Спестяват се много не само емисии и задръстване по улиците, но и е, необходимостта от паркиране. Много място ще спестим е, е, освен това, от техническа гледна точка в е, съответните е, служби би трябвало да се помисли, не могат ли да предвидят, да кажем, някакви така, е, бензиностанции, не бих казала, но станции, в които да можеш да заредиш е, електродвигателя на автомобила или на е, колелото, на велосипеда. При проекти за инфраструктурата сме предвиждали именно подобни съоръжения. Освен това, много добре, естествено, да се помисли за е, различните така наречени партиципативни модели. Е, те могат да се прилагат много добре в градска среда. Нека обаче да не се огледаме около нас, да видим в крайна сметка къде, е, колко се карат е, автомобили, къде хората се качват повече на велосипеда. Естествено, ние знаем много добре, че и с е, педалекси, е, с e-bikes, е, и с нормалните е, колела. Е, много по-малко вредим на околната среда и почти е, е, толкова бързо се предвиждаме, колкото и с автомобил. Е, да, пред, предвижда се и по-силно е, е, използване на, на системата UPN. Това е една чудесна система за е, билети. Е, е, има е, градове, които разполагат с чудесна система. Е, просто в Хамбург хората почти не се нуждаят от автомобил, защото с един билет могат да се возят неограничено на всички превозни средства в рамките на обществения транспорт, включително и в край градската зона, не само в е, е, самия град е, и хората почти не се качват на автомобил при това положение, естествено. Има и един много положителен друг хубав пример, да кажем, въжените железници, да, много добре е, можем да си представим, например, как е, това го има и в градска е, среда, да кажем, Вупертал е един такъв чудесен пример за градска железница в Германия. Е, хем си гледаш града отгоре, хем се движиш бързо и не вредиш. Така че в това отношение ще направим, може би, някои предложения, за да конкретизираме малко текста на докладчика, но при всички положения много е, добра работа. Благодаря, господин председател. Приветствам е, тази прекрасна идея човек да се носи над трафика. Е, сигурно има един елемент на напрежение от височината, но чудесна е, идея. Приветствам доклада, на проекта доклада. Е, действително отлична работа е, на докладчика. Трябва да се обърнем малко повече внимание обаче на връзката между транспорта и е, общественото здраве. Защото транспорта се отразява на общественото здраве и пряко, и чрез замърсяването на околната среда. Има а, е, респираторни проблеми, свързани с а, е, замърсяването. Има и здравни проблеми, с има и проблеми свързани с здравето, които проистичат от шум, от шумови дразнения. Има много хора, които живеят на шум от над 60 децибела поради, да кажем, близост на а, летище и 30% от тях има опасност да а, починат преждевременно от а, сърдечен удар много голяма част от хората, живеещи близо до Хитро в Лондон, са изложени на този проблем. Децата, които често са излагани на такъв шум, имат проблеми при концентрацията, при решаването на задачи, при разрешаването на проблеми и при научаването да четат. И така, замърсяването, шумовото замърсяване е много сериозен проблем. Да не говорим, че близо половин милион а, случаи на преждевременна смърт в Европа са тясно свързани с замърсяването на въздуха. Всичко това има много тежки економически последици и е много важно да се подчертае връзката между здравето и економическото въздействие – трябва да подчертаем тази връзка, защото смятам, че именно в градските центрове е, имаме възможност да направим най-ефективните корекции е, и към устойчиво използване на ресурсите, и към здравословен начин на живот. Световната здравна организация подчертава, е, очертава разходите свързани с нездравословната среда на живот а, и ги изчислява на 1 трилион и 600 милиарда евро. А, това е огромен процент от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Има сериозни замърсявания а, с микрочастици от дизеловите горива и с азотни окиси Прилагат се много е, решения от различни правителства, от различни градове, различен подход има на различните места. Е, целта е обаче винаги е да се... Има дори места, където достъпа на дизелови автомобили в някои части от градовете е ограничен. И така. Устойчивите мерки за придвижване, е, включително и е, специални оценки на различните е, части на града са от решаващо значение. Връзката между този въпрос и промените в климата също са от решаващо значение. За транспорта целите за климата няма да могат да бъдат постигнати, защото транспорта е единствения отрасъл, в който е, емисиите на въглеродни двуокис са за, продължили да се увеличават. Те са се увеличили с 30% през последните а, 5 години. Въпреки, че има технологически напредък, въпреки, че се използват альтернативни горива и въпреки, че се и за това трябва да се организират нещата, да има още нововведения и да се намали количеството транспорт, което използваме. Благодаря много. Thank you very much. Благодаря. След като чухме позицията на докладчетите в Сянка, нека да чуем и останалите членове на нашата комисия, които имат желание да се изкажат. Госпожа Данана, благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Виждам добрите намерения на всички вас. Внимателно прочетох становището на комисията, но искам да ви обърна внимание на една тема, която за мен е много важна. Има различни идеи за устойчивия транспорт. Тук говорим обаче за социален модел и организация на обществото, включително и в технически план. Какво искате да постигнете? В градските центрове се изисква допълнителна модернизация и нови решения – това ли е, което искаме? Също време, но ако има такива системи, това е рисковано, защото може да се окаже, че системите за транспорт и мобилност са прекалено взаимосвързани и за да се регламентират такива системи, трябва държавите членки и а, и градовете е, на регионално равнище и на национално равнище да се издават допълнителни законотворчески норми, за да е, се регулира. Всъщност това води до повече бюрокрация. Благодаря много. Не виждам допълнителни желащи да се изкажат, така че давам думата на представители на комисията, господин Линдберг, за да чуем позицията на комисията. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на докладчика и на докладчиците Сянка. В комисията Юнкер има съгласие е, колко важни са градовете в Европа. 70% от населението, 80% от економическия растеж, те са привлекателни като бизнес среда и са много важни в нашето, нашия е, успех в световен план, е, конкурентна способност, е, развитие инвестиции. За това се е, увеличава търсенето на средства за мобилност и трябва да се предоставят висококачествени транспортни системи, които да вземат предвид потребностите, които са различни на хората, предвиждащи се е, сред градовете. Също времено, справяйки се с въпроси като трафика, задръстванията, емисиите на въглероден двуокис, замърсяването от микрочастици и шума. Мерките трябва да бъдат координирани на всички нива регионално, национално, европейско и това е основното послание тук за мобилността, нещо, което е важно и при планирането. Така че се радвам, че вашата парламентарна комисия приема духа на предложението на Европейската комисия. Като цяло, вие реагирахте на нашето предложение положително. Благодаря много. Графикът е следният. Крайен срок за подаване на изменения 18 е май 12 часа на обяд. Гласуване в комисията по 16 или 17 юни. В комисията по транспорта водещата комисия, ще бъде проведено гласуването на 13 или 14 юли и в пленарна зала очакваме темата да се гласува през октомври. Извинете, направил съм грешка. Очевидно, това не е не е преднамерена грешка. Информирах ви за графика, но нека да дам думата и на докладчика за заключителни думи. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, благодаря за коментарите. Много беше трудно да се впише в 1500-те знака, с които разполагаме за това становище, така че съм сигурна, че има много идеи и концепции, които ще се опитаме да обединим и очаквам да работим добре заедно. Благодаря. Пожелавам ви отлично сътрудничество. Уважаеми колеги, това беше последната точка в заседанието ни тази сутрин. Благодаря ви много за участието. Приятен ден!